политическа група или поне от 40 члена на Европейската членове на Европейския парламент за гласуване на поправката. Проекта също така ще бъде на разположение на веб страницата на пленарното заседание и ще бъде включена в протокола. В вторник ще подпиша два законодателни акта с председателя на съвета и имената на тези законодателни актове ще бъдат включени в протокол на нашето заседание. Господин Карти иска думата. Господин председател, от последното ни заседание в Страсбург, в Ирландия, станахме свидетели на ужасна трагедия. Десет членове на Ромите в Ирландия загубиха живота си в съня си те поради пожар. Ще ви моля за минута мълчание, за да отбележим тяхната памет. Също така, по същото време, Тони Голдън, служител на ирландските полицейски сили, загуби живота си при изпълнение на своя дълг. Моля да включите изказването на празнование към неговото семейство в протокола на днешното заседание. Господин Карти, ще вземем предвид вашият коментар. По член 166 от правилника, господин Жуал Ферера, поиска думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бихме искали да привлечем вниманието ви към една особен сериозен проблем за нас, а именно недопустима намеса на службите, като вие ръководите, господин председател, а именно фактът е, че изказванията на членовете на парламента се ограничават по отношение на писмените въпроси, например, поради а, новото тълкуване дадено от а, Комисията по конституционни въпроси. Оказва се, че въпроси, които се задават по спешната процедура от членовете на парламента, са обект на оценка на службите на парламента. Така че бих искал да знам възоснова на какво се прави тази оценка, кой решава решението дали въпросът е спешен или не и възоснова, кой взема това решение и възоснова на какво. Vielen Благодаря ви. Благодаря ви. Компетентните служби обърнаха внимание на факта, че ви искате да подигнете този въпрос, мога само да ви препратя към член 130 от правилника за дейността на парламента. Няма да го тълкувам тук, но ще ви осъдомя само, че въпросът беше, че се разглежда в момента и ще ви отговорим своевременно. В приложение на член 149 от правилника сте получили проекта за дневен ред. С съгласието на политическите групи предлагам следните изменения в дневният ред.